Индико, you ready? Can, can we, can... Дико, готова ли сте? Може би да започнем. Разбира се, добре дошли на следобедното заседание. Само няколко минути закъсняваме, но има и доста работа. Първо, имаме размяна на мнения по доклада за управлението на единия пазар в рамките на европейския семестър през 2015 година. Докладчика ни е Илдико Гал Пелц. Заповядайте. Очаквам, че ще обясните и измененията. Ако има желаящи, които не са докладчици в сянка, но биха искали, нека се запишат в списъка на ораторите. Благодаря ви. Благодаря на колегите за съдействието. Трябва да кажа, че работихме много успешно, като се има предвид, че сроковете бяха доста амбициозни. Ще кажа, че колегите бяха изключително активни. Те представиха 161 изменения. Очевидно, това доказва колко е важна темата. Повечето изменения отговарят на първоначалната ми идея, което ме улесни Принципно мислим по сходен начин, повечето колеги са на едно и също мнение, а именно за да работи единия пазар, ние имаме нужда от нещо повече от законодателна реформа. Трябва да се работи по изпълнението. И именно за това е необходимо да обръщаме внимание на всички пречки, проблеми, просто да се опитваме да ги решаваме. Относно набелязаните задачи, тук се очерта преглед на стратегията Европа 2020 по-скоро на ролята на тази стратегия. Необходимо е да видим къде е постигнат напредък. И също така да набележим трудностите, да определим политическите приоритети. Има и един тревожен факт. Нещо, което не разбирам до край, а именно защо Европейската комисия не е изготвила документ за интеграцията на единия пазар. Би трябвало това проучване да се придружава от този документ – и наистина не разбирам. Защо е избрана структура, която е различна тази година? Защо комисията е излязла от традиционния си подход с едно такова допълнение? Самата аз бих искала също да направя изменение надявам се с подкрепата на колегите, като настоявам за предишната структура. Като говорим за измененията, ще кажа, че повечето от тях се фокусират върху ключово важни области. Там, където има потенциал за растеж, услуги, мрежи и цифрова економика. Както и измененията, така и доклада обръщат внимание на вече постигнатото. Същевременно се изразява желанието да се използва недостатъчно реализирания потенциал, защото в областта стоки единият пазар работи добре, но е необходимо с оглед на глобализацията да се мисли за уеднаквена законова рамка. Например, има изменения за подобряването на финансовия сектор и аз напълно ги подкрепям. Колегите направиха своите изменения по единия цифров пазар, изменения, които в по-голямата им част подкрепям. Наистина трябва да се възползваме до край от потенциала на този пазар. Мрежите, това е втора тема, те са много важни за економиката в Европейския съюз, енергетиката, транспорта, всички те всъщност, когато се хармонизират, имат 8,9% добавена стойност, обхващат 6,1% от заедостта цифровия отрасъл е основен двигател на иновациите. Измененията във връзка с цифровата економика със сигурност ще бъдат подкрепени. Може би ще трябва да помислим и за някои компромиси, тъй като има дублиране Искам да се спра на изменение 15 на господин Коферати и Гутиерес. В това изменение акцента пада върху политиката за реиндустриализация в стратегическите отрасли с оглед на постигането на стратегическите цели – според мен това изменение обаче е извън обхвата на доклада ми. Добавената стойност е под въпрос, като говорим за единия пазар. И самата аз имам някои проблеми с едно такова изменение. Бих седнал отново с колегите да поговорим, но поне първоначалната ми реакция е свързана с решението, че изменението е извън обхвата на доклада. Искам да обърна внимание и на друга много важна тема. Ние я засегнахме в Страсбург борбата срещу данъчните избягвания и измами, данъчното укриване. Имаме някои изменения в този дух, с които принципно съм съгласна, но самата формулировка е спорна и би довела всъщност до неразбиране и разногласия между групите. Не е необходимо да посочвам конкретни политици, не е необходимо да говоря за конкретни страни в доклада. А по прилагането на мерките срещу данъчните измами, мисля, че мога да приема изменения. Казах обаче, че имам резерви по останалите. Ще се спра и на изменения 42 и 43. С тях имам проблем, защото те ми се струват доста двусмислени. Тези изменения призовават комисията да представя докладите за отделните страни в националните парламенти преди съвета, но аз мисля, че това участие на националните парламенти е също нещо, което подлежи на обсъждане. Има и изменение, то настоява за 3 месечни доклади, това ми се струва прекалено, а и от практическа гледна точка не е много осъществимо, но по тези теми съм готова да разговарям с докладчиците в сянка. Така че, госпожо председател, това е едно обобщение на измененията, представени от колегите. В по-голямата си част те отговарят на моите насоки – с изключение на тези, които посочих като по-дискусионни. Благодаря ви, готова съм да продължа да работя с вас. Сержио Гутиерес. Серджо Гутиерес. Благодаря, госпожо председател. Благодаря и на докладчицата за нейните разяснения. Благодаря за свършената до сега работа. Тя протече в дух на взаимно съгласие и добра координация. Ние, като Комисия по вътрешния пазар и потребителите, би трябвало да се обединим а, и да противодействаме на една стъпка назад, а именно, че в рамките на европейския семестър не се представи доклад на Европейската комисия за единия пазар за растеж и работни места. Нашата комисия следва да се оплаче на комисията, за да не се случва това и за бъдеще – и ако има някакво недоразумение, то да бъде отстранено. Всички искаме да дадем тласък на конюнктурата, слушаме, че растежът е сред нашите приоритети, но всъщност не се предприема нищо конкретно в посока устойчив растеж. трябва растежът да бъде по-различен отколкото в миналите десетилетия, а именно в областта на цифровите технологии. Има и някои не съответствия в различните изказвания, свързани с това, че няма такъв доклад на Европейската комисия. Европейският семестър е единственият инструмент, с който разполагаме ние, за да упражним влияние върху националните парламенти. И да внесем някои корекции, включително и в новата стратегия на расте, за растеж на комисията. Неизпълнението на изискванията в миналото по отношение на единния пазар могат да бъдат отстранени по този начин. И това е начин за нас да посочим недостатъците от миналото и, и онова, което не е било изпълнено. За да постигнем един един цифров вътрешен пазар, за да насърчаваме развитието на цифровите технологии и по този начин да постигнем растеж и да противодействаме на съкръщенията в социалния аспект – това е посоката, в която трябва да се движим и нашата комисия трябва да настоява пред Европейската комисия за този доклад. Ще се спра на някои изменения. Те сочат в правилната посока, въпреки че има различни становища. Това е отразено и в различните предложения за изменения. Като цяло всички сме единодушни. Имам проблем само с едно изменение именно спиране на интеграцията на вътрешния пазар. Смятам, че трябва да се обединим и да бъдем единни в позицията си към комисията и съвета. Като цяло нашата позиция е доста добре дефинирана, именно плана за инвестиции на Жан-Клод Юнкър да бъде приведен в действие. Смятаме, че предвидните средства няма да са достатъчни, но въпреки това ще може да се изгради един вътрешен пазар в областта на енергетиката, за да можем да постигнем по-голяма независимост при енергийните доставки от трети страни. Важно е да постигнем растеж в промишлеността и не трябва да обръщаме толкова внимание на нивото на заплатите, колкото на енергийните доставки на енергетиката. 30% от разходите за промишлеността идват от употребяваната енергия, а заплатите са доста по-малък процент от тях. Така че би трябвало да се стремим да понижим разходите за енергия, което, което ще ни направи по-конкурентно способни. Важно е да инвестираме в енергетиката и в цифровите технологии, както и в инфраструктура, за да постигнем действително функциониращ вътрешен пазар. Трябва да заложим на цифровия пазар, защото изоставаме от други региони на света. Може би отношението ни не е достатъчно сериозно. Има сериозни разлики между САЩ и Европейския съюз, например. тези инвестиции в цифровите технологии няма да са високи и ще дадат много повече възможности за действие на малките и средни предприятия. Все още ни липсва политически импулс за това. Продължаваме да говорим за реиндустриализация. Тук също трябва да търсим общия знаменател и да търсим решение, което е валидно за всички сектори на економиката. Приносът на економиката към брутния вътрешен продукт в Европа спада в сравнение с други части от света. Например, на стоманодобивния сектор. За сметка на това има други сектори от економиката, които могат да генерират растеж. И трябва да използваме възможностите, които ни се предоставят. Тук не бива да влизаме в конкуренция, а трябва да търсим общо решение. Подобряване на трансграничните дейности, на веригата за създаване на стойности, използването на общи услуги. Имаме също така нова директива за възлагане на обществени поръчки. Малките и средните предприятия имат проблеми с достъпа до търговете за възлагане на обществени поръчки. Това също се отразява на варигата за създаване на стойност. Много малки и средни предприятия нямат възможност да получат такива поръчки и това е пилене на ресурси, което не можем да си позволим. Трябва да обърнем внимание също така на търговските споразумения. Те също така могат да причинят проблеми в прилагането си в различни сектори. Това е от от мен. Това са моите коментари. Благодаря на всички колеги, които участваха в работата върху този доклад. И се надяваме всички да отстраним грешката на комисията с непредставянето на доклада за единия пазар. Аз съм докладчик в Сянка и някой ще кажа няколко думи. Аз смятам, че семестъра трябва да се съобразява с първоначалната цел, а именно да помага на членовете да обменят положителен опит, а не да налага политически решения отгоре надолу. Аз мисля, че индикаторите могат да бъдат полезни, но могат също така да из... доведат до изкривяване на пазара. И част от пазара може в крайна сметка да, да се промени в посока предизвикана от тези изкривяващи фактори. Индикаторите трябва да бъдат гъвкави, Те също така трябва да дават представа за европейските резултати в контекста на международната конкуренция. И аз съм внесла изменения за глобалната конкурентно способност. Ще внеса изменения и за консултация с заинтересованите лица. Също така внесах изменения, за да се спазват принципите на по-доброто законодателство в първичното и вторично законодателство. Радвам се, че мнозина са внесли изменения в цифровия сектор, Обедена съм, че ще се наложат сложни компромиси, като се хвърля светлина върху ползата от сектора на услугите. Внесла съм изменения за ползата от електронната търговия. Видях, че сте включили защита на правата върху интелектуалната собственост. Мисля, че това е проблем не само в електронната търговия. Няма, не възразявам това изменение да се запази, но не смятам, че защитата на правата върху интелектуалната собственост е от значение само за електронната търговия. Внесла съм и изменения насочени към запазването на възможностите за избор на потребителите. Благодаря ви за извършената работа. Ще, ще продължим да работим по компромисните изменения. Сега от групата на либералите. Искам да привлека внимание към измененията внесени от групата на Ауди. Тук има редица въпроси, които са приоритетни методология за измерване на намаляването на административната тежест. Мисля, че е важно да се замислим как става това. Имаме ли методология? Необходимо е да я разполагаме с бар... барометър. Мисля, че за много малки и средни предприятия бюрократичната тежест е непосилна. Някои държави членки са предприели положителни стъпки и нека тази практика се разпространи върху целия Европейски съюз. Друг въпрос е свързан с изпълнението на европейския семестър. Непрекъснато повтаряме, нека да го спазим. Нека да предложа формулировка от резолюцията от 14 октомври изменението използва тази формулировка и се надявам, че всички ще съгласат. Това е изменение 43. Цитирам. Напълно функциониращ вътрешен пазар е необходим, за да се привлекат инвеститори. Става дума за единен функциониращ вътрешен пазар. Инвеститорите и потребителите изпитват влиянието на разпокъсаността на вътрешния пазар. Заедно с това имаме нужда от структурни реформи, политика насочена към, реформа, към реформи, за да се върне доверието на инвеститорите. И така, структурните реформи са нещо много важно. Европейския съюз трябва да остане конкурентно способен в днешния свят. И в, а в цифровия сектор ние не сме конкурентоспособни, особено в сравнение с САЩ. Приоритет трябва да бъде инвестирането в широколентовите мрежи и в мрежите 4G, четвърто поколение. Освен това, трябва да се гарантират правата на интелектуална собственост. По правата на потребителите трябва да се спомене това, че въпреки, че съществуват някои механизми за гарантиране на интересите на потребителите, на практика те не функционират. Европейския съюз трябва да положи повече усилия в тази насока. Докато се за... не се реши този проблем, няма да се отприщи потенциала за електронна търговия на ЕСА. Мисля, че големият потенциал е в цифровизацията на публичните услуги в Европа. Защото така публичните администрации ще станат по-бързи, по-ефективни и ще бъдат свързани с по-ниска цена. Благодаря за вниманието. Денис Дейонки има думата. Благодаря, Вики. И аз благодаря на докладчика, защото по принцип е, проектостановището изглежда много добро. Моят, моят принос ще бъде под формата на изменения, които не променят същината на предложението. Съгласен съм с всички, които подчертава значението на цифровия единен пазар. Не съм днес. Чух много изменения за правата на потребителите, за приоритети. Напълно ги подкрепям. Повечето от моите изменения са свързани с факта, че ние трябва да спечелим подкрепата не само на инвеститорите, но и гражданите. В Европа в момента безработицата и бедността са основния проблем. Те засягат особ... огромен брой хора. Това подкопава не само доверието в Европа, и във вътрешния пазар. Ще бъ... свидетели сме на засилващи се протекционистични тенденции поради безработицата. Ето защо е необходимо да се подчертае социалното измерение на вътрешния пазар, без да това да бъде в ущърп на принципа за вътрешния пазар. Повечето от моите изменения са свързани с тези съображения и те са доста кръсноречиви. Измененията по никакъв начин не изразяват революционни идеи за вътрешния пазар. Единственото, което бих искал да обясня малко по-подробно, е изменението за търговско-инвестиционното споразумение с САЩ. Не навлизам в общия дебат за това дали споразумението е добро или лошо, но мисля, че за тази комисия тенденциите в механизма за регулаторно сътрудничество е много важно. Това, което чу в момента е, че при регулаторното сътрудничество става дума за правилата, които сме приели, или които се преразглеждат, или пък се приемат нови правила, те ще се разгледат на съвет за регулаторно сътрудничество, на който парламентът не е представен. Е, това ще има преговори между администратори на Европейската комисия, заинтересовани страни, сигурно с САЩ, но разбира се, имаме и други споразумения с Канада, например – и резултатът ще бъде представен на парламента и ние ще можем да кажем да или не в най-добрия случай. Това означава, че в бъдеще можем да закрием комисията за вътрешен пазар, която да оглежда подробно тези законодателни предложения, тъй като от нас ще се иска да кажем само да или не. Не съм чу комисията да ни каже как може това да се организира по различен начин. Това ще бъде трудно, защото ако Европейския парламент получи тези правомощия, Конгреса на САЩ и Канадския парламент ще поискат същото. Как ще се организират? И друг въпрос е как ще се организират преговорите. Разговорите съвсем не са започнали. Е, аз мятам, че е добре да говорим за изпълнението на вътрешния пазар и тогава става ясно, че не знаем как ще се организира вътрешния пазар. Искаме комисията да ни каже как точно ще се организира той. Това е. Благодаря, Денис. Паскал Дюрант. Благодаря. Това, което беше казано току-що за търговско-инвестиционното споразумение, и за възможността парламента да участва в редица теми беше много кръсноречиво и аз искам да благодаря на докладчика за извършната работа. Очевидно има воля да се отчетат мненията на различните страни. В фискалните въпроси, фискалната хармонизация, за мен това е Аз не смятам, че това би трябвало да бъде символ на политическо противопоставяне между нас. Може да се води дебат, ако добре разбрах това, което каза председателя Юнкер, който на два пъти се яви пред парламента. Той каза, че това е един от основните елементи на обществената политика и на развитието на една Европа, в която ще има сближаване между страните. Ние имаме нужда от мерки, за да помогнем на инвеститорите и да мобилизираме средства на частни инвеститори. Въпросът за фискалното сближаване е един от най-важните инструменти, с които трябва да разполагаме, за да можем да реализираме публичната политика. Това е първото и аз съм готов да раз... водя допълнителни разговори по тази тема, ръководен от прагматичния неполитически цели. Другите въпроси и много държа на това критериите на стратегията 2020 да бъдат утвърдени. Тоест пазара не бива да бъде е, какъвто и да било пазар, трябва да се спазват определени критерии за устойчив траен растеж и също, хубаво също така да се напомни за необходимостта да се спазват определени социални задължения, социални, екологични критерии. И тук става дума за защита на ценности, които са в основата на създаването на Европейския съюз. Да не ги забравяме, водени от желанието си да бъдем все по-ефективни и конкурентно способни. Аз мисля, че няма да постигнем а, траен растеж, ако се противопоставим ако се противопоставим на идеята да вървим всички заедно и да работим заедно. Да, и имам какво да кажа и за защитата на потребителите, защитата на различните групи. Комисията тук може да ни предостави една по-различна динамика и ще бъда благодарен, ако ни запознаят с нея. Динамика. Чудесно. Мария Грапини е в моя списък. Някой друг иска ли да се изкаже? Doamna președintă, încep prin a raportor și și raportorii. Благодаря ви, госпожо председател. Я ще започна с благодарности към госпожа Гапец и докладчиците в Сянка. Това досие е сложно. Общият вътрешен пазар е доста обхватна тема и ако този доклад е добре формулиран, и сме работили сериозно, ще постигнем съгласие, независимо от нашата политическа принадлежност. Ще можем да се обединим около стойността на този доклад. Аз не участвам по никакъв начин в този доклад, просто съм член на комисията. Това е първият ми мандат. Бих искала да участвам в обсъждането и за това ще задам следните въпроси. Може ли да ми обясните защо сте а, толкова а, несигурни по отношение на изменението, свързано с включването на националните парламенти и предлагането на специфичните за държавите доклади първо на националните парламенти, преди те да бъдат предоставени на съвета. Бих искала да и попитам защо сте скептични. Самата аз съм била депутат в Националния парламент, била съм част от правителството. А, съветът е най-представителната институция а, в една национална държава а, Парламентът е по-важен от правителството и смятам, че е важно те да бъдат включени. Самите ние като Европейски парламент бихме искали да бъдем включени от комисията и от съвета и за това искам да ви попитам каква според вас е подходящата формулировка на това предложение за изменение. По отношение на реиндустриализацията, аз съм а, с а, лява политическа насоченост, но съм съгласна с а, моя колега дясно. А, ако деиндустриализацията представлява проблем за нас на европейско ниво, действително трябва да се стремим към реиндустриализация. а какво място е по-подходящо от е, вътрешния пазар за темата реиндустриализация. Смятам, че е подходящо да споменем реиндустриализацията и е, още веднъж благодаря за доклада по тази толкова важна тема. Е, благодаря ви. Аз се присъединявам към поздравленията за докладчика но набързичко искам да спомена няколко идеи, които бяха засегнати в една или друга степен, за да може европейския семестър да помага на вътрешния пазар и економиката на Европейския съюз трябва да се направи следното – на първо място не е достатъчно доброто законодателство. Доброто законодателство трябва да бъде изпълнявано. В противен случай няма никакво значение колко е хубаво то. Говорим за цифровия пазар – но колкото повече се развива той, толкова повече ще говорим и за авторските права. С развитието на цифровите пазари ще се налага все повече и въпросът за авторските права. Същевременно най-големите предприятия, както и малките и средните предприятия, а и потребителите са участници на този пазар. Но имайте предвид, че единият пазар зависи от всички свои участници – и от предприятията, и от потребителите. Много е важно да се посочи това. Иначе всички несъвършенства в изграждането на единия пазар са свързани и с групите потребители. Ние трябва да имаме своите показатели, да включим всички участници и да измерим ефикасността. При предходния мандат, освен това, говорихме и доста за средствата за правна защита, когато не се изпълняват законите но мисля, че ние лесно ще стигнем до съгласие по измененията. So, um, I don't see any other speakers. Не виждам да има други желаещи. Докладчика искали отново да вземе думата? Благодаря ви. Позволете ми първо да се обърна към комисията с настояване да отговори на въпроса ми. Защо не е включен и доклада за единия пазар? Благодаря. Всъщност комисията внимателно ни слуша. Господин Мур, заповядайте за отговор. Благодаря ви, госпожо председател. Първо накратко трябва да обясня преди да отговоря че комисията приветства съдържанието на доклада, амбициозността му. Всъщност сега ние работим за, по програмата си за 2015 година и няма да излъжа, ако кажа, че основният акцент е именно задълбочаване на единия пазар при услугите, цифровите продукти, стоките от обществена полза. Това са нашите насоки за работа. Същевременно, наистина трябва да се има предвид, че е много важно изпълнението и тук няма значение само какви санкции налагаме. Ние можем да използваме цифрови инструменти за трансграничните операции. Те помагат всъщност и на малките компании. Цифровите технологии не само, че не са техен враг, а напротив, те са техен приятел. Но сега, ако се върнем по това, защо не сме включили доклада за единия пазар, нека обясня, че така или иначе за комисията това съвсем не е стъпка назад, не е отстъпление и не показва омалуважаване на единия пазар. Напротив, ние сме изготвили доклади за предишните години и ще видите, че в сегашния отделяме много по-голямо внимание на интеграцията на единия пазар – Говорим за работата, която предстои да се свърши и на национално, и на европейско ниво. Същевременно това е важно и за препоръките по страни. Но не мисля, че липсата на това приложение показва, че за нас единия пазар не е важен – В този случай новата комисия реши да не включва приложението, тъй като искахме да разгледаме начина по който докладваме развитията на единия пазар. Разполагаме с доклада, с таблицата за показателите. Има най-различни доклади. Те се са свързани с единия пазар – и мисля, че е необходимо наистина да помислим за някаква по-добра схема. По това работим в момента и се надявам 2015 година, възможно най-рано. Е, вижте, може ли малко по-бавничко да говорите, казва председателката. So again, it is not a question of това, както казах, не означава, че единия пазар не е важен за нас, но ние се опитваме да подобрим начина си на работа за следващата година. Рапорта. Thank you. Докладчика. Благодаря за дадените обяснения. Не мога да кажа, че след получените обяснения съм разбрала нещо повече или че съм особено доволна от това, което се каза. Според мен, след като значението на един елемент е голямо, той трябва да се включи, а не да се пропуска. Също време, но аз пак казвам, важна ли е една тема, то това трябва да се посочи в доклада за растежа, за да го разберат всички. Хубаво е да има отделна част, независим документ, а не нещо между редовете. Интеграцията е много съществена и интеграцията на единия пазар не може да се измерва с бързината на транспонирането на европейското законодателство. Тя е далеч по-важна. Благодаря на докладчиците в Сянка за техния принос. Вече казах, че съм съгласна с повечето изменения. Принципно те отговарят на това, което казвам и в доклада си и мисля, че ще ми е сравнително лесно да формулирам компромисните текстове. Същевременно ще кажа, че Сигурно има и някои теми, по които не съм се изразила достатъчно ясно по изменението на господин Гулагас. Ще кажа, че принципно сме съгласни, същото е за това на госпожа Грапини, така или иначе Парламентите трябва да бъдат участници в този процес и трябва да изпълнят отговорността си. Ние непрекъснато го казваме, но някак си оставаме с впечатлението, че националните парламенти не поемат отговорност за тези препоръки по страни. Има чувството, че те се правят е, някъде напълно независимо от тях – Иначе съм съгласна с, съдържа... с изменението по същество. Тримесечните доклади, които се предлагат обаче, са нещо, което не мога да приема, тъй като тук възниква опасността да разглеждаме доклад след доклад, а същевременно няма да имаме необходимите механизми за събиране на данни. Не се включва идеята за ИКТ. Някой предлага да я включим, самата аз обаче не съм сигурна. Не знам доколко са осъществими тези тримесечни докладвания по препоръките за страни. Тук бих била доста предпазлива, но ще изслушам и вашите предложения. Съгласна съм с предложените изменения срещу данъчните измами, данъчното укриване. Това са важни теми, но не бива тук да допускаме политическо нюансиране, защото това доста ще отслаби текста. Но така или иначе тук ще стигнем до компромис. Съгласна съм с господин Рокфорд, законодателството трябва да е не само добро, а и да се изпълнява на практика. Тук опираме до цялата тема за продуктите, услугите и актуализирането на нормите, така че да се премахнат пречките на единия пазар. Но пак се обръщам към комисията. Ще ги помоля да помислят по предложението си бих искала докладчиците в сянка да стигнат до обща позиция и да изискат може би устно изменение по тази тема. Не е толкова важна формата, тъй като ние е, сме единни в своето мнение. Благодаря, госпожо председател. Благодаря. Спомняте си обратната информация, която получихме по време на сутрешното заседание. Аз ви уведомих за размяната на мнения между председателите на комисии и комисарите. Тази среща се проведе с нощи, аз присъствах на нея като председател на нашата комисия. Господин Катайнен говори за важността на задълбочаването на вътрешния пазар. Това е ключов приоритет, на който той Също Същевременно аз казах, че за нас е важно да проследим работата по единия пазар. Но господин Катайне нищо не ми отговори, така че добре, комисията твърди, че за нея е много важен този единен пазар, но ето тя сега иска да работи по различен начин чудесно и все пак необходимо е да знам как точно ще го направите. Казах вече, че с координаторите трябва да разговаряме точно за това как да проверяваме изпълнението. Разбира се, обобщавам набързо доста от съдържанието на срещата, но темата, която засягате, е важна. И именно за това по-късно ще говорим по същата тема с координаторите. Сега на моето място ще дойде Катрин Штайлер, тъй като аз съм докладчик по следващата тема и за мен ще е много по-лесно да слушам внимателно, ако не трябва да председателствам. Thank you, uh, madam. Благодаря ви, госпожо. Нека не се бавим повече и преминем наистина към доклада по личното предпазни, личните предпазни средства. Тук докладчика е госпожа Вики Форд. Не знам дали тя иска да каже нещо в началото или ще чуем комисията. Комисията заповядайте за оценката на въздействието. Благодаря за тази възможност да представим обобщение на доклада за оценка на въздействието на предложението за лични предпазни средства. Най-напред тази оценка на въздействието беше организирана основа на две външни проучвания. Също така организирахме публична консултация и представихме доклада за резултатите от нея. И между впрочем бих искал да кажа, че сме получили 77 отговора, 27% от предприятия, от 18% от сдружения, 22% от граждани, 14% от национални власти и 20% от нотифицирани органи и стандартизиращи органи. По време на процеса, да, мога да ви представя тези слайдове. 27% от отговорите дойдоха от предприятията, 18% от е, секторни сдружения, 21% от е, отделни граждани. 14% от национални власти и 20% от нотифицирани стандартизиращи органи. По време на процеса всичко беше обсъдено в рамките на работната група за директивата ЛПС с представители на държавите членки, секторни издружения, Организация защита на потребителите, нотифицирани органи. Предложението беше прието на 27 март тази година. Основните проблеми, които бяха обсъдени по време на оценката на въздействието, съответствие с, с а, законодател, новата рамка за законодателството, в съответствие с съответствието, привеждането в съответствие, това е междуинституционален ангажимент. Когато преразглеждаме вътрешния когато преразглеждаме законодателство във вътрешното законодателство, трябва да се направи оценка на въздействието. Не сме въвели конкретни промени в характеристиките на привеждането в съответствието и оценката на въздействието е в съответствие с новата законодателна рамка. Не бяха установени трудности, не бяха установени допълнителни разходи за фирмите. Няма несъразмерни разходи и тежести за малките и средни предприятия. След това направихме оценка на обхвата на продуктите. Повечето държави членки поискаха е, освобождаване освобождаване, което съществуваше и то е свързано с, определе, с ръкавици, с защитни ръкавици и те да бъдат включени в регламента. Защо беше поискано това? В сравнение с съществуващата директива, която е на 25 години тези продукти станаха масови и следователно те са предмет и следователно за гражданите е трудно да направят разлика между тези продукти за професионална и лична употреба. Те изглеждат по един и същи начин, продават се в супермаркетите едни до други. И следователно, целта беше да се е, обхванат е, стоките, които са, са от промишлен характер. Опитахме се да намерим статистически данни, те обаче не се събират от държавите членки. Това означава, че те не съществуват. Опитахме се да проверим дали държавите членки разполагат с цифри Дадоха ни статистически данни, които говорят за 150 хиляди случая на изгаряния, но ако що се отнася до разбивката по причини, продукти, съответстващи на изискванията или не, това вече нямаме. Това е, тук нямаме информация. Що се отнася до злополуки на работното място, има информация за броя, но те не са подразделени в съобразно използването или неизползването на лични предпазни средства. Що се отнася до предложението, по време на оценката на въздействието ние разговаряхме с представители на производителите и те ни казаха, че производителите, които предлагат тези продукти и твърдят, че те са защитни от техническа гледна точка, не, няма да има отражение върху разходите. Ако обаче производителите предлагат продукти за защита, които от техническа гледна точка не съществува, т.е. Е, защитната функция не е на лице, продукта ще трябва да се промени и това означава разходи е, между 10 и 20% по-високи в сравнение с настоящите. Пазарът е, на дрехи в пазара на дрехи основният дял се пада на дрехите. Няма конкретни количествени данни за всяка за всеки конкретен артикул на пазара на облекло в Европейския съюз е на стоеност 1,5 милиарда. Продукти като ръкавици за градинарство, и други подобни попадат в обхвата на директивата за лични предпазни средства. Що се отнася до класификацията на продуктите, ние трябваше да дадем оценка на ситуацията, в която някои продукти са разработени и произведени така, че да защитават потребителя от опасности, свързани с здравето и живота. Продукти, които не съответстват на процедурата за гарантиране на съответствие. Говорим за спасителни жилетки, защитни средства, които се използват а, при работа с триони и резачни машини. Имахме няколко, имахме въпроси от хора, които не са наясно с а, разликата между вреден шум и шум, т.е. антифони за професионални цели тук нямаме предвид антифони, които се използват, когато сме, да речем, в самолет. Беше направена оценка за това дали тези продукти би трябвало да влязат в категория 3. След това ние се обърнахме към нотифицираните органи. Органите, които получихме от тях, са, че повечето фирми в Европейския съюз имат система за гарантиране на качеството и следователно разходите са минимални. Разбира се, ако няма система за гарантиране на качеството, системата ще бъде по-висока, защото тази система ще трябва да бъде създадена от нула и разходите ще възлязат на няколко хиляди евро. След това анализирахме три технически изисквания, с които производителите са длъжни да се съобразяват. И всъщност е, онова, което научихме от директивата и нейното изпълнение е, че тези три технически изисквания са или непрактични, или безполезни за потребителите. Ето защо беше направено предложение те да се оттеглят. И нито Ето защо нито производителите, нито нотифицираните органи ще трябва да се образяват с толкова сложни текстове. По-нататък замяната на директива с регламент. Вече няма да има 28 различни а, правни режима, а ще има един общ, една обща нормативна база на 20 на всичките официални езици. Също така направихме проверка на принципа на субсидиар... субсидиарност. Какво представлява регламента? Технически изисквания, които трябва да бъдат еднакви в целия Европейски съюз. И всички и всички органи трябва да спазват едни и същи правила. Регламентът не навлиза в правомощията на националните органи. Регламентът съдържа техническите изисквания, които трябва да бъдат едни и същи, дори ако бъдат транспонирани в националното законодателство. Благодаря. Подготвили сме отговор и опитахме се да дадем отговор предварително на вашите въпроси. Um, благодаря ви. Докладчикът сега ли иска да се изкаже? Има много въпроси. Искам да ви благодаря за изложението. Благодаря на докладчиците в Сянка. Някои от тях са тук днес. Безопасността очевидно за продукти като спасителни жилетки, триони, резачни машини. И този нормативен акт има за цел вносителите на подобни продукти от трети страни да спазват същите стандарти, както производителите в Европа. Това е изключително полезно. Няколко въпроса по декларацията за съответствието. Доколкото разбирам в миналото, производителят просто е трябвало да представи такава декларация, но сега всеки артикул, някои от тях може би са доста ефтини, трябва да бъдат придружавани от документ на различни езици. Това е малко по-различно от подхода, който е възприят по отношение на въжните линии и газовите устройства. Там подходът е насочен към факултативността. Обръщали ли сте внимание на този въпрос, особено спрямо ефтините артикули? В допълнение 5 сега се предвижда да има типово одобрение на Европейския съюз, което да е със срок от 5 години и след това срокът му на приложение да бъде прекратен автоматично и Обмислили ли сте въз, въздействието на евентуалното продължаване по категориите и типове е, съоръжения? Тук има три различни типа. В е, зависимост от това доколко е, са опасни за живота. Освен това, съоръжения, произведени по мярка. Освен това, спасителни жилетки, които биха могли да бъдат включени в категория 4 от бившата категория 3. Това може да се възприеме като занижаване на стандартите. Обмислили сте въздействието. Също така средства, спасителни, спасителни ленти, за разлика от спасителните жилетки, от втора на трета категория. Що се отнася до разпределението, бих искала да кажа нещо повече за типа предприятия. Вие казахте, че сте получили 77 отговора, 27% са от предприятията, т.е. 20 предприятия. В оценката на въздействието се говори за над 4000 предприятия, които произвеждат подобни артикули и голяма част от тях са малки и средни предприятия, най-вече в сектора облекло. Вие казвате, разходите ще са ма, незначителни от това законодателство, тъй като тези артикули се произвеждат масово, но след това чуваме, че няколко малки предприятия играят господстващ, господстваща роля. Малко съм объркана. Бихте ли казали кои предприятия, кои МСП са участвали? По изгаренията по ръцете знаем, че хората знаем, че има 150 хиляди изгаряния само в една страна, но ние не знаем дали това е свързано с използването или не използването на новите артикули, които ще влязат в обхвата. Очевидно и този въпрос беше зададен от, нашата СОП, от нашето звено за оценка на въздействието. Що се отнася до домакинските ръкавици, казват ни, че от 31 участници 18 не са били съгласни те да бъдат включени в обхвата. Бихте казали защо тези 18 отговора са получили по-голяма тежест от 13-те, които са били за. Огледахте ли разликата в разходите между артикули, които се продават за лични цели, за професионални цели? Дали ако бъдат включени тези, раз... тези артикули в обхвата, може да доведе до повишаване на цената за потребителите? и след това може да се окаже, че потребителите може да ги използват в още, в още по-малка степен за лични цели, което очевидно ще бъде проблем. И последният въпрос. В точка от преамбила номер 9 говорите за изключване от занечийски леки артикули, като ръчно произведени ръкавици, казвате, че те не са включени. Само, че аз не намерих а, а, това изключение в самия текст. А в предишната директива тези артикули са изрично изключени. Обърнахте ли внимание, защо тези ръчно произведени, макар че не знам какво значи ръчно произведени, защо, защо са те само в преамбюла, а не в самия текст? Тук няма много яснота. Сега ще дам думата на докладчица в Сянка. Господин Арнот е от НП. Благодаря. Ще продължа на немски. Мисля, че комисията ще се обедини около а, одобрение на предложението за нова за нов регламент. Всички участници на пазара, производителите, дистрибуторите, не бива да бъдат обременявани прекомерно. Това трябва да бъде принципа, от който се ръководим. Вчера проведохме среща, на сте в Сянка, обсъдихме този въпрос. Аз имам четири въпроса. Два от тях бяха вече зададени от докладчика. Ограничението в времето което не се намира в общия текст, а в едно от приложенията в член 6. Там се говори за ограничаване на времето на действие за един сертификат на 5 години. И въпросът, който си задавам, е ако едно лично средство за защита е сертифицирано, а нормите не се променят, защо е нужно ограничаване на давността на лиценза. Това може да доведе до проблеми на производителя с стоките, които той държи на склад. И предложението на комисията да се ограничи лиценза на 5 години, а, не смятам, че е в резултат а, допитване с производителите, смятам, че те не биха били доволни от а, такова ограничение. А, вторият ми въпрос са произведените по мерки защитни средства. Всички те а, се причисляват към втора рискова категория. И аз се питам дали не е опасно дали това не увеличава личните рискове, ако а, а, всички тези произведени по мярка лични средства за защита се причисляват автоматично към втората категория, а не се оценяват рискът им по-отделно. И а, смятам, че те биха били а, по-сигурни, ако а, се оценяват индивидуално и се причисляват към а, категориите 1 до 3. мога да си представя ситуация, в която тези лични средства за защита автоматично се притесляват към, втори, към втората категория, а производителите си спестяват по-скъпата процедура по категоризирането в категория 3. Член на 8 алинея 6 тук се питам дали маркирането е нужно в днешните времена на цифрова економика. Имам още един въпрос към член 7, алинея 6. Не разбирам на неговото съдържание. Благодаря, госпожа Вестал. Благодаря, госпожо председател. Аз Извинявам се за гласа си, малко съм пресипнала. Ще а, бъда кратка в изказването си. Имам въпрос към комисията, дали съм разбрала правилно. А, ръкавиците, а, използвани в а, а, кухнята за горещи предмети, а, ще се ускъпят с 20%, ако се приложат изискванията им към производството и към тяхната безопасност. Мисля, че този въпрос е доста интересен. Изгарянията са реалност и всички знаем, че във всички домакинства навсякъде в Европейския съюз се случват най-много злополуки. Именно там, където хората принципно се чувстват най-сигурни в собствените си домове. Когато обсъждаме този въпрос, не бива да предизвикваме евроскептицизъм по места, с прекомерно регулиране или прекомерни изисквания. Самата аз вземам тези ръкавици като претекст да разсъждавам по въпроса за регулацията. Когато печем нещо в урната, има температура между 120 и 250 градуса и не става въпрос само да реагираме правилно, когато отворим фурната. Тези ръкавици трябва да ни предпазват от изгаряния, когато вадим нещо горещо от печката. Не само жените кимат одобрително, а и някои мъже. Смятам, цялата тази дискусия за личните предпазни средства е много смислена и смятам, че е необходима. Просто защото Става въпрос за а, защитата на гражданите в Европейският съюз от е, една страна. А, това е наше задължение като Европейски парламент и като законодател. Сигурността не бива да се жертва а, в полза на цената. А, самата аз а, съм член на тази комисия и а, изработих доклада за а, спирачните системи а, на моторите. А, имаше мнение, че тези системи не са нужни, защото ускъпяват продукта. След а, всички дискусии а, и тристранни разговори, а, стигнахме до прозрението, че е по-важно да се опази а, живота на тези, които а, използват тези моторни превозни средства. И а, в а, тази връзка искам да а, попитам какъв е времевият график, за който говорим тук. В Германия, например, министър, министър се цитира министра на економиката на Великобритания, който твърди, че комисията се занимава с излишни неща и това създава лош имидж на Европейската комисия и на парламента. Имаме нужда от график за обсъждане на нашите мерки. Още веднъж се извинявам за гласа си. Следващия път ще бъда по-мелодична. Благодаря. Имам нещо в чантата, с което мога да ви помогна, господин Рошфор. Благодаря ви. Преди да премина към коментара по докладите си, трябва да кажа, че Жак Баро, бивш европейски комисар, току-що е починал. Той беше предшественика на Мишел Бърние. За мен това е много тъжна вест. Предполагам, че и за много от вас, тъй като той беше и личен и политически приятел на мнозина от нас – Разбрах това преди 3 часа в... Той почина в метрото на Париж. Но така или иначе, сега към доклада имам няколко въпроса. Първо, по проведената консултация от комисията, тук не сме много доволни, защото оставаме с впечатлението, че сме залети от данни, а в същото време не са приложени достатъчно строги критерии. Информацията в крайна сметка не е достатъчна. При оценката на въздействието, доста от колегите вече отчетоха, че няма достатъчно, освен за МСП и потребителите – не бих искал комисията да смята, че не бива да се търси по-прецизна информация. Самият аз знам, че има много инциденти, които се случват в домашна среда, и е необходимо да се мисли за защита, защото тук има и много смъртни случаи. Всъщност повече умират при такива инциденти в домовете си, отколкото по пътищата. Интересуваме комисията по какъв начин ще разшири тази оценка и как ще подобри консултацията си. След това виждаме, че има най-различни категории продукти, които се споменават. Е, вие сам го казахте. Ето сега говорихме за ръкавиците, за горещия стя от фурната и това съвсем не е проблем само на жените. Тук има много изгарания. Не съм, може би, напълно съгласен с всичко, но трябва да кажа, че аз самият съм много сръчен и не бих искал да ми се случи подобен инцидент. времено в моята държава се продават много такива ръкавици за горещи предмети, които имат най-различни картинки по тях и се изработват художествено но мисля, че трябва да бъдем много по-строги. Също но от друга страна, не всички фурни са еднакво горещи. Освен това, трябва да имаме предвид, и запазването на горещината, определено време къде се сервира храната, може да е някъде навън, но така или иначе е необходимо да се мисли. Нещо друго. Струва ми се, че предвидената процедура е много тромава и много тежка, защото на всеки етап е необходимо да се предоставят огромен брой документи. Колегите от НП може би трябва да помислят как да се използва интернет, е, защото предоставянето на информация не може да бъде самоцел. Има и основен въпрос, който си остава висящ за мен. Все още не съм намерил отговор. Е, в представеното от комисията, именно динамиката на системата. Говорихме за ограничението до 5 години, но ми се струва, че самата система е динамична. Безопасността на продукта не е нещо установено веднъж за винаги. Тук има голямо значение и иновациите и влизаме в противоречие ако времевия отрязък е твърде дълъг, то ние може да изостанем от технологичния напредък. Мисля, че е необходимо, ако искаме продукта да е по-безопасен, да отчитаме и новите материали, и новите процеси, всичко това да може да се отрази. Необходима ни е система, която да може да диша, която да е гъвкава, за да включваме винаги и технологичните иновации. Иначе по определеното време не знам какво да кажа не е лесно да се вземе решение и за СП, защото от една страна те се притесняват от увеличаването на разходите, от друга страна те искат да бъдат сигурни, че ще бъдат конкурентоспособни, че ще има равни условия. Тук се обръщам и към колегите социалисти. Според мен, Включването на допълнителното качество, свързано с безопасността, трябва да бъде обвързано с цената. Хубаво е да има разумна цена, но да се каже, че ще има нови елементи, нови изисквания, цената няма да се промени, това не е реалистично. Да не говорим за конкуренцията, която злоупотребява с ценовата политика – Именно за това нека мислим как да включим точно новите стандарти. Принципно сме съгласни с духа, с насоките, с факта, че трябва да извършим мигновено хармонизация, възможно в най-голяма степен, но все още остават доста въпроси може би по подробностите, но това не са само подробности, това определя и начина ни на мислене до голяма степен. Нека поздравя докладчика, мисля, че съм напълно убеден от представеното. Благодаря ви, господин Рошфор. Сега господин Масталка има думата. <clears throat> Благодаря, госпожо председател. Моите колеги поставиха повечето въпроси, които ме вълнуват, включително и въпроса колко трябва да бъде гореща една фурна, за да не се изгори човек. Имам въпрос към комисията. Вчера гледах това представяне и се натъкнах на информацията, че на пазара има някъде около 4000 производители, но само 77 от тях са участвали в допитването. Достатъчен ли е този брой производители, за да стигнем до извода, че има нужда от промени в законодателството? Както казахме, малките и средните предприятия ще трябва да реагират и те ще са най-засегнатите. И въпрос към нашата комисия – Комисията каза, че няма статистика за злополуките, свързани с недостатъци в, в в личните предпазни средства. може би трябва да се направи такова проучване, за да се здобием с данни. Господин Дирон, благодаря ви, господин председател. Имам въпрос към комисията, но искам да отговоря и на господин Рошфор за цената, за това, че тя трябва да отговаря на ефикасния продукт. Струва ми се, че наистина е важно продуктът да се продава на цена, която му отговаря. Не можем да кажем, че цената няма да мръдне. Имам обаче и друг въпрос. Господин Рошфорд знае какво имам предвид. Какво купуваме, на каква цена и за колко време? Потребителите и потребителките, според мен, би трябвало да могат да си платят разбира се, за да не си изгарят ръцете, но не могат непрекъснато да купуват продукти, ако те, примерно, твърде бързо излизат от употреба. Така че и това трябва да се мисли. Самата употреба води до влушаване на качествата на продукта. А иначе въпросът ми към комисията аз мисля, че ви разбрах добре и тук съм съгласен, така че по-скоро искам само информация. При трите изисквания, които споменахте, механичните вибрации, останалите, които трудно се управляват, вие посочихте съвсем ясно, че не, ние не бива да намаляваме своите изисквания, е, защото трябва да се грижим за здравето, но тези критерии на какво стъпват на заявеното от предприятията ли? Това е моят въпрос. Благодаря. Благодаря ви. Благодаря, госпожо председател. Ще бъда честна. Малко се чудя каква дискусия водим в момента. имаме предложение за регламент, който не тръгва от нулата, а се основава на директива от 89-та година. Т.е. имаме основа и не разработваме изцяло нов закон с нови изисквания. Ако съм разбрала правилно представенето на комисията, новото предложение представлява опростяване и постигане на по-голямо унифициране. За това приветствам предложението на комисията. Допада ми, че има оценка на въздействието И а, смятам а, тази оценка на въздействието за комисията, защото тя поставя правилните въпроси и дава задоволителни отговори. Така че нека да се стремим да подобрим онова, което вече съществува. Имам молба към секретарията на нашата комисия не разгледах законодателното предложение а, достатъчно внимателно. Исках да разгледам а, приложенията, но установих, че то липсва в, а, на страницата на комисията в e-committee. Ще ми бъде трудно да се запозная с текст, който липсва. Искам да помоля да получим тази информация. Искам да попитам за клаузата за заварено положение, която често пъти ни вълнува какво е положението с това предложение на комисията. Знаем, че съвета вече обсъжда а, този а, документ. А, ние те първа започваме. Винаги изискваме от докладчиците да спазват някакъв график, но сега, точно с вашия доклад няма график. Бихме се радвали да разберем от докладчика как вижда това в времето. Ще се върнем, след като чуем комисията и накрая докладчика ще направи своите заключения. Благодаря ви. Позволете ми на първо място да направя някои разяснения. Няма 4000 предприятия, които произвеждат ръкавици. А са 4000 предприятията, които произвеждат всички лични предпазни средства. Не, а що се отнася до ръкавиците. Тук предприятията са много малко. И повечето от тях са големи, единствено тези за ръкавиците за фурна са малки предприятия. Важно е уточнението. Европейската индустриална федерация която работи в тази област, беше допитана а, и ние сме работили с тях, иначе не мога да ви дам конкретните адреси на предприятията, които произвеждат ЛПС. Но резултатите са в самото проучване, то е предоставено на обществеността имаме и доклад по резултатите от това обществено допитване. Органите за надзор на пазара, разбира се, насочват своята работа към тези, които произвеждат ръкавици, много сходни с ръкавиците за професионална употреба, които имат маркировка CE. Но тези привидно сходни продукти нямат маркировка CE. Ако говорим за личната употреба, то би трябвало да се водим от принципа, че производителя е необходимо да изпълни заявеното обещание. След като се каже предпазни ръкавици, потребителят ги купува, за да се предпази. Този регламент не налага никакви допълнителни технически изисквания. При този вид ръкавици. Затова и оценката на въздействието показва ниски разходи. Когато имаме разходи 10 до 20% увеличени, то става дума за продукти, които не изпълняват даденото от производителя обещание. Те трябва да предпазват, но не предпазват и за да го направят ще трябва да се увеличат разходите с 10 до 20%. Например, ръкавици, които уж предпазват, но не предпазват, ако те бяха обхванати в действащата директива, то органите за надзор на пазара щяха да имат възможността да ги изтеглят от пазара, но сега те не могат да го направят, тъй като не са обхванати от действащата директива. Но вече обясних, че останалите не е необходимо да правят промени. След това 5 годишния сертификат. В този случай се изисква подновяване на сертификата тогава, когато е променен самия продукт. Тъй като органите за пазарен надзор понякога виждат, че има спасителни жилетки, които би трябвало да отговарят на нов хармонизиран стандарт и в този случай производителя е необходимо да го направи. Не може да каже аз имам това удостоверение веднъж за винаги и не е необходимо да правя нищо повече. Както казах, при промяна на продукта трябва да се поднови и сертификата, но тук има и разпоредба за уведомяване на компетентните органи. Изискванията трябва да са пропорционални. Не може да се иска производителя да подава отново заявление за изцяло ново удостоверение, да покрие всички разходи по анализа на продукта, и то за нещо, от което няма да спечели достатъчно, за да си направи труда. Споменахте изработеното по мярка. Дали продукт от категория 3 може да попадне в категорията изработен по мярка? Тук трябва да разясним самото понятие, концепцията – Концепцията и затова сме в категория 2 е, че имаме само един продукт. С други думи, това, което се прави в категория 3, одита на производствения процес, е нещо различно. Тук нямаме производствен процес, при който резултата да е множество продукти. Не, тук се произвежда само един продукт – Например, продукт като спасителната жилетка никога не може да попадне в категорията изработен по мярка. Разбира се, ние сме готови да включим тези пояснения в преамбюла, за да има яснота. По отношение на интернет адресите, законодателството отговаря на това, което се казва в НРЗ. Няма промяна. Нещо, което вече беше обсъждано. Но така или иначе, ако всичко разчита само на веб страниците. Не забравяйте, че самите веб сайтове може да изчезнат. Вебсайта трябва да се поддържа, да се използва, но не би трябвало да се мисли, че ако един сайт съществува, той съществува за винаги. По изключението на член 7, параграф 2, панаирите и изложбите, тук продуктите може да не отговарят на условията, но разбира се, в този случай те не могат да бъдат пуснати на пазара. Техническите изисквания, по-конкретно механичната вибрация, ще обясня, че тук става дума за общо изискване – Механичните вибрации според нас трябва да бъдат оценени с оглед на конкретното лично предпазно средство. Защото различните средства имат различни вибрации. Например, в някои случаи ако имаме общи изисквания, може да не е необходимо предпазно средство, но ако има специфична ситуация, тогава се прилага не общото изискване, а съответната защита срещу механичната вибрация. Разбира се, ние можем да ви предоставим цялата информация от проучването и от доклада си. Със сигурност можем да предоставим и по-подробна информация, но за жалост официалната статистика не ни дава цялата конкретна информация, която ни е необходима. С половин час превишихме времето и давам думата на докладчика. Искам само да напомня на всички, че аз взех този доклад, защото никой не го поиска нито в групата, нито в комисията. За мен личните предпазни средства са изключително сериозен въпрос и много ще се обидя и по лични причини, ако някой каже, че това не е така. Както казах, е, че тук влизат различни предпазни средства, като спасителни жилетки, бронирани жилетки и казах, че тези изделия трябва да отговарят на едни и същи изделия, независимо от това дали са произведени в Европейския съюз или извън него. За разлика от другите доклади, които разгледахме тази сутрин, е, които са свързани, които са предмет на внимание на е, звеното за оценка на въздействието на парламента. Тук е, имаме разширяване на обхвата. Така че е важно да разгледаме разширяването на обхвата и трябва да видим дали тези изделия е, принадлежат към същата категория, дали са класифицирани както трябва или не. И ако въвеждаме ново законодателство за определени продукти, това да е по начин, който ще е полезен за потребителите и няма да ги затрудни в усилията им да си набавят необходимите продукти. Аз не поставих а, краен срок, защото исках да срещна с докладчиците в сянка и да чуя какво мислите. За съжаление, соци... докладчикът от социалистите и демократите не можа да дойде с нощ. Знам, че е болна, но се надявам, че ще успея да поговоря с нея. Надявам се на 27 януари да бъде разработен доклад и ще спазим същия график – е, както за газовите устройства. Ще се разгледат различни въпроси, като петгодишния срок, който не е краен срок. Настояваме за хартиен вариант на декларацията за съответствие а, да не се предоставя альтернатива за онлайн варианта. Ще се опитам в формулировките да кажа кои стоки са в обхвата и кои не са. Аз лично не смятам, че гумените ръкавици, които си слагам, за да не ми се разваля маникюра, с, с, трябва да отговарят на същите стандарти, както и ръкавици, е, чиято цел е да те предпазят е, от е, изгаряне. Надявам се, че ще успеем да работим заедно и да споделим тези мисли с другите, преди да стигнем до окончателно решение. Благодаря. Благодаря, госпожо докладчик. И сега а, ви а, връщам отново председателската роля. Um, Следващата точка е нелоялните практики в веригата за доставки на храни. Мария um, Рейба. Yes. Thank you. Uh, uh, we are I'm very happy to be here today. Много се радвам, че съм днес тук и мога да представя съобщението на комисията от юли тази година за нелоялните търговски практики в веригата доставки на храни. Разбирам, че има въпрос и към проучване, което сме направили. Там анализирахме ситуацията в държавите членки няма да разглеждам въпросите отделно, но в, своите, в своето изложение ще покажа ситуацията в различните държави членки. Разбира се, това е тема, която беше актуална по време на предишния мандат и вашата комисия проявява интерес към ситуацията в сектора търговия на дребно. Преди да преминем към съобщението, искам да кажа някои думи за това какво представлява е, нелоялните търговски практики. Това са практики, които се отклоняват от доброто търговско поведение и от принципите на е, равноправна равноправната търговия. Тук включваме и случаи, в които има неравноправни условия в договорите, едностранно намаляване на възнаграждението с задна дата и непредсказуеми действия от една страна. Защо стана толкова актуална тази тема през последната година? Това е в връзка с тенденциите в веригата за доставки на храни. Тук най-важните характеристики са следните. Дисбаланс в договарящата сила има няколко големи играча от едната страна и голям брой малки играчи от другата страна. С други думи, тук има структурно съсредоточаване в сектора доставки на храни, не само при търговията на дребно, но и на едро. Също така сме свидетели на колебливост на цените, натиска върху цените в резултат на, ограничените, на ограничената покупателна способност на потребителите и в тези условия има опасност от нелоялни търговски практики. Ето защо сме свидетели на толкова много инициативи, насочени срещу тези практики. Тези инициативи са на ниво Европейски съюз и държави членки. На ниво Европейски съюз има доброволен код. Това е инициатива за верига на доставки. Ще се върна след малко на тази инициатива. На ниво държави членки има различни мерки. Въвежда се леки за, е, законодателство, насочено срещу неуемните търговски практики. Също така има промяна в е, конкурентното право. Също така конкурентното право се прилага и спрямо нелоялните търговски практики и има доброволни програми на ниво държави членки. И освен това има държави членки, които не са предприели конкретни действия. Тенденцията обаче е, говори за засилена активност на ниво държави членки. Ще се спра на всеки един от тези въпроси. Първо, на ниво Европейски съюз. От няколко години заинтересованите лица в веригата за доставки на храни работят за доброволна инициатива, насочена срещу нелоялните търговски практики. Договореност беше постигната преди повече от година сега тя се нарича инициатива е, за веригата на доставки. Беше прията през септември миналата година. Какво представлява тази инициатива? Вътре се съдържат е, поредица от принципи и положителен опит. Те и положителни практики, те са договорени от всички заинтересовани лица. Забележително е това, че всички заинтересовани лица в веригата за доставки на храни успяха да се договорят за набор от принципи и най-добри практики. Заедно с това, не всички заинтересовани лица в крайна сметка подписаха инициативата за веригата на доставки, по-конкретно, защото някои бяха разочаровани от ограниченията, които са предвидени при спазването. Някои заинтересовани лица не подписаха тази инициатива, но всички са съгласни с принципите. Сега, как стоят нещата в различните държави членки? Казах, че някои са въвели законодателство, което е насочено конкретно срещу нелоялните търговски практики. Виждаме ги тук на картата. Има различни решения. Обикновено е прият списък с практики, и моделите за правоприлагане също може да са различни. В някои държави членки, въпреки че става дума за конкретно законодателство, то се прилага от органите за защита на конкуренция. Има и друга група, при които определени органи прилагат модела. Друг вариант е промяна в е, конкурентното право, като в Финландия, например. Възможно е също така да има конкурентно право, е, чието, чието внимание е насочено към економическата зависимост на една от страните и относителната економическа мощ. Това е решението в е, Германия. То се прилага отскоро и предмет на подобни действия, ответни мерки сега е един от големите търговци на Дребно в Германия. В друга група приложим е договорно право, но са предвидени различни ограничения при е, изпълнението, така че на практика те не се прилагат. Има страни, в е, които се обсъждат е, нови нормативни уредби. Кое е потикна комисията да предприеме действия. Първо, ние смятаме, че европейското конкурентно право не е достатъчно да се пребори с негояните търговски практики. Споменах конкурентното право и това не е не са членове 1.01.1.02 на договорите, Предвиждат се национални специфики, няма хармонизация на член 102. Държавите членки могат да прилагат по-широк обхват разпоредби, отнасящи се до злоупотребата с пазарно господство. Инициативата за веригата на доставки е много важно постижение. Държим да подчертаем това. И всъщност е, тя е тя съдържа в себе си огромен потенциал за гъвкави мерки срещу нелоялните търговски практики. По-нататък решихме, че би било полезно да подчертаем, че има широко разбиране за това какво представляват най-добрите практики в Европа. Въпреки, че не се опитваме да хармонизираме разпоредбите, разбира се, тук не става дума за нормативен акт но трябва да има общо разбиране за това какво представляват лоялните търговски практики в веригата доставки на храни. Ще се върна на правоприлагането. В съобщението подчертаваме е, значението на мерките на национално ниво. Водят се разговори за това, защо комисията не е предложила нещо по-категорично, а само съобщение – Причините са няколко. На първо място аз казах пределно, казах много ясно, че от една страна знаем, че редица на главни търговски практики са национално ниво и много държави членки предприемат ответни мерки. Това е ясна тенденция. Второ, ако има законодателен инструмент, акцентът му щеше да бъде върху правоприлагането. И може би не е лесно да се намери еднотипно решение. Мисля, че това стана ясно и от предишните слайдове. В различните държави членки има различни решения. Най-сетне инициативата за веригата на доставки е на малко повече от година и смятаме, че тя трябва да има възможност да докаже своята ценност. И това е причината за съобщението. Няколко думи за съобщението. То е адресирано към участниците на пазара, държавите членки и Европейската комисия. Тя почива на три стълба подкрепа за инициативата за веригата на доставки, европейските стандарти и принципи за най-добри практики и също така ефективното правоприлагане на национално ниво. Никога не сме имали предвид правоприлагащ орган на европейско ниво – настояваме държавите членки да направят оценка на националната система за правоприлагане. Сега пак по инициативата за веригата на доставки. Има нещо, което не споменах. Това е инициатива на европейско ниво и насърчаваме всички пазарни участници да се присъединят към нея. Някои от тях все още не са се присъединили. Е, споменахме и някои оставащи съмнения за тази инициатива у някои участници. Тази инициатива е полезна за онези, които се борят срещу нелоялните търговски практики много е важно да създадат и национални платформи. И това е и една от целите на групата, на работната група. Какви са общо европейските стандарти? Мисля, че вече споменах, няма да навлизам в подробности. Само ще подчертая, че искаме държавите членки да анализират дали нормативната им база съответства на този принцип. Искаме също така държавите членки да огледат законодателството, с което разполагат, не само по отношение на правоприлагането, но и по отношение на самите практики и начините по които им противодействат. Възможно е да има тенденция, както в много области, да се приемат твърде стриктни правила. В съобщението се подчертава необходимостта от надежден възпиращ механизъм. Един от ключовите въпроси е свързан не толкова с съществуването на система за правоприлагане, а тази система да функционира, т.е. да има възможност за подаване на оплаквания и сигнали а, при условия на поверителност. Тъй като всички познаваме а, факторът а, страх. Говорим за договорни взаимоотношения. Има една от страните зависи от другата. И тя се, се страхува, че ако се опача от нелоялна практика, може да има ответна мярка. Е, ето защо механизма за правоприлагане трябва да предвижда възможности за запазване на поверителност на информацията и за провеждане на разследване. Ето това е а, съобщението в основни линии. Какво предстои от тук нататък? От, в момента из, извършваме оценка. От една страна ние сме, пор, ние по, сме поръчали проучване на инициативата за веригата на доставки националните платформи. Ще анализираме по-детално националната нормативна база, ще се срещнем с държавите членки за обмен на най-добра практика и да улесним координацията между тях. Също така ще разговаряме с държавите членки, за да видим как оценяват самите те своята система и след това обещаваме да представим на парламента и съвета констатациите. И след това докладът ще формулира препоръки относно необходимостта от по-нататъчни действия от страна на Европейския съюз. Надявам се, че съм ви представила по разбираем начин съобщението на комисията, проучването. Ако имате въпроси, заповядайте. Um, thank you very much. Благодаря. Малко изоставаме с графика и затова ще помоля докладчика и докладчите в сянка да зададат бързи и кратки въпроси. Искам да ви помоля да приключим в рамките на следващите 7 минути, ако е възможно. Благодаря. Дами и господа, мисля, че темата е достатъчно сложна и няма да е лесно да я разгледаме да разгледаме в рамките на няколко минути. Благодаря за встъпителните думи, за изложението, което се спря на проблемите в веригата за доставки на храни. Това е доклад по собствена инициатива. Целта му е да опише, инвентаризира и разработи приемливи предложения за недопускане на нелоялни търговски практики. Трябва да се каже, че от многото налични изследвания, в това число и такива, извършени от Европейската комисия, се оказва, че тези практики са много чести и много вредни за малките и средни предприятия. Те застрашават съществуването им на пазара, правят инвестициите трудни и всъщност вредят за целия Европейски съюз. След, е, след началото е, на тази дейност ще трябва да, да организираме е, форум, на който всички да изразят мнението си. Вече сме работили по темата, има доклад Йонг, Девен, така че и в миналото са били полагани усилия да се дефинират търговските практики на пазара. През юни 2012 година парламентът прие резолюция за баланса в хранителната верика и тогава се установи, че проблемите имат общо европейски характер, следователно е необходим контрол, регулиране и санкции на същото ниво. През януари 2013 година комисията публикува зелена книга за нелоялните търговски практики. През 2010 година комисията създаде форум на високо ниво за подобряване на функционирането на хранителните вериги. Той беше създаден от комисията през 2010 година. На времето беше въведена доброволна програма, която беше прията добре от търговците на Дребно. Само, че обхватът е ограничен. Е, Разпоредите са задължителни само за унези, които ги приемат. През юли тази година комисията прие, е, представи нов документ за борба срещу нелоянта търговски практики в веригата за доставки на храни между предприятията. Има богат избор от различни видове инструменти на ниво Европейския съюз, като регламент за нелоялната търговска практика, добри търговски практики, предложената директива за търговски тайни и така нататък. Нека кажа ясно, че независимо от множеството документи, множеството съществуващи разпоредби, все още има огромни различия. За съжаление, това благоприятства разпространението на нелоялните практики. Просто няма нормативна база за предприемане на мерки срещу тях. Конкурентните органи и конкурен... органи защита на конкуренция и конкурентното право не могат да обхванат всички тези практики. Няма и общоприята дефиниция за това какво представляват тези практики в хранителния сектор Предприяти са отделни мерки и кампании с различен успех, но все повече се смята, че ефективността на доброволните схеми не е достатъчна. Следователно, все по-често се налагат законодателни мерки и се приемат санкции. Е, инициативата за веригата на доставки е много добра, но и тя е доброволна. Следователно е необходимо да се обмислят различни, за да се обхванат различните нелоялни търговски практики в различни страни. Имаме нужда от каталог на практиките, е, каталог е, на мерките за превенция и противодействие. Докладът трябва да каже ясно и да обоснове ясно потребността от регламент. Или пък как съществуващото законодателство да стане по-последователно, за да решим проблема с съществуващото законодателство. В заключение искам да помоля госпожа Редингер да отговори на следното. В доклада на Европейския парламент за търговията на Древно от декември 2013 година към комисията беше отправен призив да прецени дали законодателството е разработено по такъв начин, че да бъде премахнат елементът страх. Какво е направено, за да се премахне фактора страх в взаимоотношенията между фирмите? Последният ми въпрос е към представителя на комисията. Виждате ли възможност за предприемане на ефективни действия на регулаторно ниво? Така че нелоялните търговски практики, които засягат предимно МСП, се премахнат от, Европ... от европейска търговия. Аз съм с впечатлението, че призивът за доброволни схеми, саморегулирането и доброволния характер ще бъдат недостатъчни. Мисля, че ние трябва да приключим своята работа с конкретен призив за осъждане на тази практика. Но всички тези, които прилагат тези практики, трябва да бъдат подведени под отговорност. Благодаря. Е, започнахме късно, малко се забавихме с другите въпроси. Можем да се върнем на този въпрос в края на утрешното заседание, но сега ще дам думата на докладчите в Сянка. Ако е необходимо, утре в 11.30 ще се върнем на този въпрос, но искам да преминем към застанието на координаторите в 6 без 20. Илдико има думата. Благодаря ви. Благодаря първо на комисията за направеното представене. Извинявам се от името на Сърби, от която не може да присъства, но ме помоли от нейно име да кажа следното. Тя приветства факта, че тази тема си остава приоритет в политическия ни дневен ред. Господин Яцек трябва да продължи да надгражда над постигнатото и разбира се, трябва да се отчете и работата на госпожа Кораца Билта за един по-справедлив пазар или доклада на господин Де Йонг за Европейския план за действие, Зелената книга, бизнес към бизнес. Тя приветства подкрепата на комисията, приветства комисията за инициативата за подкрепа на веригата на доставки също така одобрява проследяването на нелоялните търговски практики. Според нея през последната година е постигнато много. Е, ние сме преминали етапа на отричането и сме стигнали до конструктивния диалог. Има и добри резултати при публично-частните партньорства – можем да продължим да работим в същия конструктивен диалог с заинтересованите групи. Можем да работим и по националните платформи, защото ние искаме да има свобода на движение, но заинтересованите групи пък трябва да изпълнят своите отговорности и да има прозрачност. Предвидена е и кръгла маса за търговията на дребно. Това ще е рамката, в която да оценим напредъка. Госпожа Краца Билт, очаква с нетърпение бъдещата работа в тясно сътрудничество с докладчика и докладчиците в Сянка. Акшеланова. Е, е, нам час утика. Благодаря. Знам, че нямаме много време. Смятам, че трябва да обсъждаме въпроса на друго място. Четири въпроса към комисията имам. Първо, благодаря за представенето и благодаря на докладчика за неговото представене. Той спомена вече много неща, които аз исках да спомена. Присъединявам се към скептицизма относно доброволните а, схеми. Искам а, да спомена а, инициативата а, за веригата за доставки а, там не участват представители на земеделските стопани или производителите на месо. Знаем, че много малки и средни предприятия също не са включени. Не разполагаме с информация колко точно е техния процент. Много е важно, за да работи един подобен инструмент, малките и средните предприятия също да участват. Вторият ми въпрос касае размера на маржовете в пазара на дребно на хранителни продукти. Зададох въпрос към комисията, още нямам отговор. Дали комисията разполага с статистика за размера на търговските маржове на основни хранителни продукти в държавите членки в търговията на дребно? Трето, след анализ на въздействието на нелоялните търговски практики върху потребителите, искам да попитам дали има информация за този ефект. И а, в различните държави членки има разлики в отношението към нелоялните търговски практики. А, страна на производителите или страна на вносителите има различни възможности да противодействат на нелоялните търговски практики. Смятате ли, че това е атрибут на вътрешния пазар и имате ли конкретни мерки? Правит. Благодаря ви, Вики. Ще бъда много бърз. Ние имаме проблем, който едва ли ще намери бързо решение, защото става дума за неравенството между участниците. От една страна имаме голяма концентрация на големите, от друга страна малките и средни предприятия. Във Франция трябва да кажа, че системата непрекъснато се променя, но дори да не можем да намерим решение, трябва да се мобилизираме. Имам два конкретни въпроса. На първо място, знаем, че има голямо неравенство, свързано с размера. От тук и страха на малките предприятия да се организират срещу големите в този контекст въпросът ми е дали работата, която върви от няколко години насам, помага на малките и средни предприятия, така че те да могат да се обръщат по-лесно към съда. Можем ли да използваме медиацията, така че да се даде решение на нещо, което е неприемливо. Същевременно аз поставям въпроси към комисията и към докладчика. На второ място имаме препоръките на 28-те европейски експерти – Един от коментарите е защо да не изготвим списък на забранените практики и на практиките в сивата зона? След положителните препоръки от доброволен характер обаче и инициативата за веригата на доставки – защо да нямаме черен и сив списък? Така поне ще видим общото между всички нелояни практики и сигурно ще напредне малко повече и по-бързо. Благодаря, господин Тамти. Благодаря, ще се опитам да бъда много бърз. Темата е много важна и тя засяга важен аспект за гарантиране на интересите на потребителите и баланс между търговците и производителите на храни. Това е особено важно, е, що се отнася до малките и средни предприятия. Пак ли говори много бързо и трябва малко по-бавно? Исках да кажа, че това въпроса, който обсъждаме е важен, защото в Европа има концентрация на големите а, дистрибуторски фирми. Това въжи в, а, за всяка страна на Европа има едни същи марки, които извършват дистрибуцията и във Франция, и в Германия, и в Италия. Те са много силни и малките предприятия не могат да се изправят срещу тях. Ето защо е много важно да направим така, че в бъдеще ефективността на големите дистрибуторски вериги да не бъде за сметка на производителите, защото до сега те повишаваха своята ефективност за сметка на производителите. Сред тези нелоялните търговски практики дали има предприятия, които търгуват с, собствени, с продукти собствена марка. Очевидно това ще повлияе върху избора, не гарантира интересите на потребителите и не а, и лишава производителя от признанието на неговата а, стока. Това е, искам да питам комисията дали смята да анализира тази практика. Смята ли да предприеме нещо, и е, дали ще влезе в инициативата за е, веригата на доставки? Комисията. Накратко, винаги може писменно да ни пратите отговорите си. Раз... Да, да, разбирам, че Времето напредва, в 6 без 20 е вече. Благодаря за всички въпроси. Няма да имам време да отговоря сега на всички от тях подробно. Оплаква се председателката, че има някакъв проблем с превода. The channels is... Okay, now we're hearing the English. Thank you. Thank you. Okay, so I was not saying, really answering the questions yet. I was, um... Казвах, че така или иначе аз нямам време да отговоря на всичко подробно. Имате ли нещо против, казва председател, като да ни отговорите утре сутринта, ако членовете на комисията нямат нищо против и докладчика няма нищо против? тъй като членовете на комисията задаваха въпросите си около половин час. Предполагам, че комисията ще иска да отговори. В 11.10 утре би трябвало да намерим време за това или да помислим за друго альтернативно заседание или писмени отговори на въпросите. Да се видим утре тогава. Добре, утре Социалистите и демократите приемат НП господин Рошфор. Имам друго заседание по същото време, макар че мога да дойда, но... Да, но разбира се, всичко ще ви бъде предадено. Комисията няма нищо против. Благодаря на всички за произбеното разбиране. Сега преминаваме веднага към заседанието на координаторите. Благодаря на всички. От... Като по тази тема работата утре ще започне най-късно в 11.15 утре сутринта.